Председателят. Колеги, продължаваме с заседанието. Протоколите са налични, имат ли възражение срещу тях? Няма. Добре, в такъв случай протоколът е одобрен.